това изчерпахме за сега и дневния си ред. Пожелавам на всички от тези, които останаха в залата, най-вече на сътрудниците ни, които все още не са обядвали. Приятен